Good morning, ladies and gentlemen. We're running slightly late. It's ten past nine. We better start. Добро утро, дами и господа. Малко сме закъснели. Вече е 10.09. Време е да започваме днешното заседание. Е, добре дошли всички на това съвместно изслушване, организирано от АФЕТ и 9 въпросите на развитието, съседството, международното сътрудничество и многогодишната финансова рамка. Както знаете, е, в е, предложението на Комисията за развитието на съседството и инструмента за международно сътрудничество. Това е много важен инструмент, тъй като той ще е, определи почти 19 милиарда евро помощ е, ще, бъде, ще бъдат използвани в периода 2020-2027 Европейския парламент, като със законодател, съгласно процедурата, заедно с АФЕТ и 9 съгласно член 55 от правилника отговаря за този процес. Имаме 4 съдокладчика, двама от АВЕ, двама от ДЕВЕ. Съдокладчиците работят по техният проект от доклад и ще го представят до края на месеца. Целта на днешното изслушване е да се оцени до каква степен за ще можем да Европейския съюз ефективно да участва като глобален играч за осигуряване на устойчиво развитие, човешки права. Както виждате, има два панела. Първият панел е развитие, финансиране и последователност на политиката за 2020. И второ, как инструментът за съседство, развитие и международно сътрудничество ще бъде използван сега без по-нататъчно забавяне ще дам думата на господин Пименс, който ще бъде а, председател на първия панел. Сега ще дам думата на моята прекрасна съдокладчица Линда Макаван. От Pan International тук ли са? В момента идват. Искам само да ви кажа, че тук имаме група от Plan International, която е тук в Бруксел за Европейската седмица на действие. Международния ден на момичетата. Се говорим за бъдещето. Как Европейския съюз ще финансира своята външна политическа дейност и помощта за развитие. И тяхното участие на момичетата в тази програма ще бъде много съществено. Разбира се, благодаря, господин, госпожо председател. Колеги, е, значи първата тази част от нашето изслушване ще разгледаме нашата политика за развитие и въздействието, което промените предлагани от новите инструмент ще имат върху тази политика. Установяваме, че има много важни а, пунктове в този инструмент, някои от които не могат да бъдат а, е, изяснени е, ще бъдат изнени едва след края на преговорите и оповестяването на регламента за да може да видим как тези 90 милиарда евро ще отговорят най-добре възможно на нашите нужди за развитието на трети страни и другите политики на Европейския съюз. Радваме се и очакваме нашата днешна размяна на мнение да внесе значителна яснота и за да можем да започнем новите проекти, финансирани от новият инструмент включително и неправителствени организации, представени днес от Конкорд. От една нашата външна политика, а също така и външна политика има голямо значение, както се подчертава в договора. По този повод ще говорим за развитие, за последователността на политиката, за развитието също и за устойчивото развитие. ОИСР ще, вероятно ще внесе яснота по този въпрос и възможната динамика и взаимодействието между тези нови инструменти и съществуващите такива. Нашия дебат тук приветстваме госпожа Елба Дулман, ръководител на звеното за политическа последователност и развитие, устойчиво развитие и госпожа Финман от Save the Children, който ще вземе думата от организацията Конкорд. Ще дам думата на докладчиците за най-много 7 минути и предлагам на госпожа Еба Долман да започне с нейната лекция. Добро утро! Много благодаря за тази покана. Искам да призная, че когато организирахме тази среща по развитието и финансирането, се колебаех дали да приема поканата, може би моят колега по дирекция по развитието щеше да бъде по-подходящ. След като препоръчваме, обсъждаме препоръките за срещата на 25 октомври, много уместно е сега те да участват там и мисля, че ще, надявам се, че имат възможност да говорят. Също времено много се радвам да чуя забележките, защо вътрешна непротиворечивост на нашата политика е много важна за постигането на цел, целите за устойчиво развитие. Като не забравяме нито една ключова, един ключов приоритет. Важно е също така да се изясни, защото е, PCSD е толкова важен елемент, особено като се имат предвид е, целите 17-14 е, за устойчиво развитие. Както може би знаете, става дума за различни тези единици за устойчиво развитие е, е, имат ново взаимодействие, нови измерения на устойчивото развитие за балансиран подход е, и те взимат предвид различните видове бедност в светлината на устойчивото развитие. Второ, взимаме също така трансграничното въздействие и съзнаваме, е, че ще има взаимно компенсиране между краткосрочните и дългосрочни, вътрешните и външни цели. Накратко, много важно е да се каже, че институционните механизми трябва да се променят, за да може а, да се изпълни тази сложен дневен ред в, в светлината на необходимата синергия и взаимната компенсиране на различните цели за устойчиво развитие. Значи имаме вече дефиниция, трябва да започнем с определене на подхода. какво представляват тези цели за устойчиво развитие в, в, в светлината на размерите, на измеренията на устойчивото развитие в, вътрешната и външна политика. Значи трябва да се вземат при трите измерения на устойчивото развитие и мога да ви дам някои примери. Например, нуждите от ресурси. А, значи 7,2, това е цел а, за устойчиво развитие, е свързана с цел 2.1, връзка с биогоривата и също така, също така субсидиите за въглеродни горива, които са свързани с економически разходи и конкурентоспособността, защото това са емисии, които се разпространяват в целия свят. Има също така и социални разходи, свързани с замърсяването на въздуха, което намалява очакваната продължителност на живота. Друг пример са финансовите потоци и спирането на пари, свързани с по-големи разходи за транзакциите. Какво става тук с моите слайдове. Мисля, че трябва да <clears throat> разгледаме този елемент на замяна и взаимно компенсиране между вътрешните и други цели – трансграничните въздействия и по-късните въздействия. А, при този поглед към политиката, трябва да се каже, че приветстваме напредъка, направен от ЕСЕФ в търговската политика за подкрепа на бедните страни. А, но трябва да се знае, че с намаляването на въглеродните емисии у нас има опасност от изнасяне на тези емисии чрез внасяне на цимент, стомана и други, произведени другаде. Докато ние намаляваме, приветстваме намаляването на изкривяването на пазара и приветстваме тяхното въздействие върху сигурността, също така трябва да кажем, че трябва да се намали е, прахосването на храна и хранителни продукти, което е свързано с въглеродните емисии. А също така и потреблението на вода в вътрешен план трябва да се е, е, разгледа в светлината на внасянето на култури, които са много емки с вода, като какао, титови плове и други. А сега нека се върна към инструмента, а, инструмента а, за съседство, развитие международно сътрудничество. Това е свързано с Евродак, решението от 2012 година. По това време беше препоръчено да се използват модели за опростено със съвременно развитие, намаляване на броя на бюджетните а, а, пера, използване на инструмента за развитие, упростяване на процедурите и е, регионалните тематични програми. Те трябва да бъдат по-ефективни по-своевременни е, в рамките на всички инструменти, които се използват. Мисля, че докладът е, хвърля светлина върху следващият период и на постигнатия напредък. Инструментът може и ще опрости процедурите, ще гарантира по-голяма гъвкавост, но също така краткосрочните приоритети крият рискът те да изместят вниманието от дългосрочните цели за устойчиво развитие и премахване на бедността. Е, имаме тук пет различни взаимопълващи се нива. Първо, последователността между различните източници и видове финансиране. Този инструмент е в правилна посока развитие по отношение на гъвкавостта и упростяването на процедурите. Развитието винаги ще бъде важен инструмент за намаляване на бедността. И постигането на вътрешна непротиворечивост на различните видове финансиране има много важно въздействие. Но трябва да попитаме дали а, това е достатъчно, като се имат предвид други възможности а, за постигане на тази цел на устойчиво развитие и намаляване на бедността. Никой да не умира от глад. Сега, този диапозитив, той е край последният ми слайд който е, дава рамки за оценка на политическата последователност и устойчивото развитие. С това ще приключа. разбира се, ще спрем на различни страни на инструмента в лекциите на моите колеги и в другите павлеги. Благодаря, госпожо Дулман. Сега давам думата на госпожа Алва Фин. Благодаря за тази възможност на Конкорд да изрази своето становище. Аз съм от Save the Children, но и от групата Конкорд, която е Европейска конфедерация за НП за развитие. Аз мисля, че Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество иска да, да осъществи промяна. Всички ние искаме да разберем как ще се реализира промяната, да започнем с положителните елементи. Като цяло сме впечатлени от е, увеличаването в тази функция. Виждаме много възможности в инструмента, като специално предвидени средства за НПО и се надяваме, че това ще се запази в хода на преговорите. Новият географски подход не може да не бъде приветстван и има яснота, че Европейския съюз иска да осъществи развитието и интеграцията. Също така има възможност целите е, за устойчиво развитие да получат хоризонтален характер. Приветстваме и засилването на гъвкавостта, но не смятаме, че това трябва да бъде воден, довеждано до крайност. Също така има е, обаче и сериозни притеснения. Според нас е, тук се обхващат различни политически области, но не постига баланс между развитие и външна политика. Е, за да бъде ефективен инструмент, е, трябва да се отговори на няколко условия. Първо, трябва да се спомене изрично устойчивото развитие, премахването на бедността и преодоляване на равновесието, също така е, целите за устойчиво развитие, Парижкото споразумение трябва да бъдат е, яс... формулирани като ясни политически цели. Е, наблюдението и оценката са недостатъчни гъвкавостта ни притеснява допълнително. поради прекалено силния акцент върху интересите на Европейския съюз. Бихме искали да чуем повече мнение от колегите в парламента. Тревожим се от някои от условията, които се въвеждат, например с миграцията – това противоречи на принципа за ефективност на помощта. Надявам се, че тези условия ще отпаднат в преговорите. И имаме, бихме предложили изменения и към регламента, и към приложенията. Също така съм включила и някои документи за правата на детето. Те са в предзалата. В измененията сме включили много от положителните елементи от някои от съществуващия регламент, като инструментите за сътрудничество, развитие, за демокрация и правата на човека. Бихме искали да включим някои гаранции е, в много от хубавите елементи в, в инструмента Струдничество за развитие изчезнаха. Не бива да бъдат включвани само бизнеса и търговията, като социалния пол, избягване на, на данъците има нужда от по-ясни гаранции. Много е важно да има повече яснота за 20% критерии социално развитие и също така бихме искали да знаем как ще се наблюдава и бихме искали това да бъде защитено в текста на регламента. В измененията ни и са включени много идеи за това как да отчетем целите за развитие на човека и устойчиво развитие. За съжаление, проблемите на социалния пол и равенството на половете имат второстепенно място. Жените и децата са уникални случаи за инвестиции. Това трябва да намери отражение в инструмента, да, да няма автоматично а, съчетаване на различните въпроси. от 85% от целенасочените дейности трябва да бъдат насочени към проблемите на джендъра и двете е, критерия би трябвало да бъдат включени в основния текст на регламента за климата и околната среда и инструмента не е достатъчно а, амбициозен. Приключи едно много тежко лято и ние настояваме целта да се увеличи на 50%, която да отрази тежкото състояние на планетата и да постигне в по-голяма степен целите за развитие. Както казах, съгласни сме с, с акцента върху гражданското общество, но ролята на гражданското общество не, не намира достатъчно добро отражение. Има нужда от добре. Не бива да допускаме намаляване на ролята на гражданското общество и на НПО. Като цяло е, сериозна е загубата е, в, по въпроса за тематичния стълб. Имаме документ, който анализира конкретни цели. Настояваме за увеличаване на тематичния стълб особено в раздела глобални предизвикателства. И на последно място по миграцията. Тя получава непропорционално голямо внимание в инструмента според нас. Тази дейност в областта на миграцията трябва да се ръководят от дългосрочен поглед а, права на човека и да се помага на регионите, които са изложени на миграционен натиск. Борбата срещу незаконната миграция е, са текстове трябва да се премахнат и критерия 10% не бива да бъдат целенасочени за укрепване на границите. С това може да се злоупотреби в бъдеще. С оглед на евентуални промени в бъдещата Европейска комисия, разчитам на добра дискусия с вас днес. Благодаря. А, благодаря. Сега давам думата първо на, на докладчицата в Сянка а, от Афет и Деви. Чита списъка на а, записалите си за изказване. Имате думата. Благодаря за ясно изразените позиции. Мисля, че това е предизвикателство за нашите докладчици и за парламента, че в доклада трябваше да бъдат представени много неща по съвсем ясен начин. Приема се много добре географския подход и че STG са поставени в центъра и че гъвкавостта като цяло представлява възможност, която дава възможност за добри резултати. В доклада, по мое виждане, трябва да бъде още по-ясно изразена позицията на парламента, че борбата с бедността е от абсолютен приоритет и също, че трябва да се придържаме към насоките на Парижското споразумение и в сферата на доброто управление трябва да се направят още значително много неща. Освен това, трябва да потърсим по-голяма отговорност от развиващите се страни, но за тази цел е, са необходими повече средства. Е, всъщност това трябва да се изрази също в доклада. Председателят едно е, практическо съобщение. Португалската кабина е затворена поради болест, но е, тук членовете на парламента могат да говорят на португалски, не могат да слушат само португалски. Надявам се, че е, това ще бъде добре за всички. Ще се опитам да продължа на немски, казва ораторът. Още веднъж добрата работа по управлението е изключително важна. Отговорността на елитите в развиващите се страни трябва да се повиши и за тази цел трябва да предвидим съответни средства. Освен това, трябва ясно да изложим каква е ролята на парламента и как тя може да бъде засилена. Вие споменахте миграцията. Аз също съм на мнение, че миграцията е тема, която се извисява над всички останали теми. Това се дължи на натиска, оказвано от държавите членки, но ние като политици трябва ясно да изразим позицията че е, миграцията следва да се управлява по разумен начин. Тук, е, според мен, трябва да се действа дългосрочно и не толкова да се предприемат краткосрочни мерки. Освен това, вие споменахте правата на децата, джендър проблемите, отклоняване от данъчно облагане. Аз мисля, че тези неща трябва по-ясно да се представят в доклада и да се представи също много ясно ролята на парламента по този нов инструмент, който съдържа много положителни подходи, но в много други сфери е твърде неясен и тук е, ние трябва по-ясно да очертаем неговите контури. Благодаря, Норберт. Сега давам думата на госпожа Саржентини. Благодаря, господин председател. Европейския фонд за устойчиво развитие е включен в този инструмент, но гаранциите като че ли изчезнаха. Един от ораторите се спря на този въпрос. Бих искала да се спрете по-подробно на този въпрос. Инструментът е нов и ние се борихме да има гаранции средствата да се изразходват за намаляване на бедността. Бих искала да чуя как го тълкувате. Сега е в целите за развитието, но е, има по-общ характер. Другият въпрос е насочен към госпожа Долман. Вие посочихте, че ОИСР са извършили партньорска проверка пред няколко години, в която призовават ЕСА е, да прояви повече гъвкавост и да обедини средствата, но не ни не дадахте мнение за това, което е представено. Предложението е обединено с повече гъвкавост аз имам съмнение за това в, чи, в чия полза е тази гъвкавост, но защо настоявате за сливането на средствата и гъвкавостта? Не се спряхте на този въпрос. Благодаря, Жудит. Сега давам думата на Лола Санчес. Не е тук? Добре. Няцо Корал. Също отсъства. Господин Шафазо Благодаря, господин председател. И искам да споделя сега някои идеи с вас. На първо място да се подкрепи Африка, защото това близко съседство което ще се увеличи с 1 милиард в близкото минало, е, налага търсене на пътища в тези страни по искане на или по-скоро е, по мое виждане една регулация на економиката и известен протекционизъм. Това е истината за нас и истината за тях. Когато погледнем историята на развитие на нашите страни, винаги сме конфронтирани с тези мерки за протекция, развитие и програмирано отваряне на границите. Това е всъщност моето първо съображение. Второто ми съображение това са средствата, които трябва да се предвидят. Ние трябва да ангажираме средства в процеса на развитие на финансово равнище. Не мисля обаче, че трябва да го направим в крайна сметка. Мисля, че че между 2012 и 2018 година Централната банка е изразходвала е, изключит, голяма сума в милиарди, за да изкупи публичния дълг. И ние няма да можем да печатаме пари, за да е, се поддържа богатството. Това се отнася както за южните европейски страни, където пак трябва да се раз... инвестира в развитие на а, ново богатство, не само в а, строги мерки, но това е вярно и за Африка. И третото ми съображение се отнася до начина по който ще се изпълнява това развитие Както при нас, така и за африканските страни е, един общ, е, една обща валута е, прави силните по-силни и слабите по-слаби. И за южните страни това се отнася, но и за Африка. И за Африка ние не играем с отделни държави, ние се опитваме да работим заедно с неправителствени организации, които обаче никога не са актьорите на развитието. Ние трябва да преомислим изцяло е, нашия начин за организация на помощта за развитие. Благодаря, господин Шафхаузер. Сега давам думата на е, членовете на парламента, госпожа Лезинг. <clears throat> Ja, vielen Dank. Благодаря. Приемам, че много от целите се дефинират в условия на консенсус от нас и ние дискутираме за определени аспекти на финансирането, поради което се опитвам сега да се спра точно на тези аспекти и според мен би било добре, ако успеем да конкретизираме някои от тях в по-голяма степен. Един от принципите на европейската външна политика е понятието гъвкавост и един колега от Комисията по развитие също се спря на този принцип или на това понятие. Така че, е, според мен, би трябвало да проведем дебат какво следва да се разбира под гъвкавост и какви са различните въздействия на гъвкавостта. Тъй като съм член на комисията АФЕТ, аз е, искам да разгледам нещата от гледната точка на сливането на външнополитическите инструменти и е, сливането на различните политически подходи. На този фон смятам, че сливането на е, политиката за сигурност, политиката за развитие и за отбрана и колегата от групата на социалистите – засегна този проблем, когато обсъждаше миграционната политика и моя въпрос е в следната посока. Доколко има смисъл за една устойчива политика за развитие, борбата с миграцията. По-скоро става дума за борба с миграцията и по-малко за регулиране на миграцията и доколко тази политика трябва да се постави на преден план. Когато погледнем отделните инструменти, ние установяваме, че все повече средства, предназначени за развитие или добро управление, да речем от сферата на инструмента за стабилност и мир, на практика се изразходват за мерки за граничен контрол, сътрудничество с африканските държави, което по същество поставя фокуса и целта върху борбата с миграцията. За това моят въпрос е доколко в NDICI това сътрудничество за развитие наистина има смисъл по отношение на целите за дългосрочно развитие и също доколко от ваша гледна точка сливането на политика за сигурност, борба с миграцията, в тази връзка създава повече мир и укрепва политиката за устойчиво развитие. И в частност, каква динамика при определени обстоятелства може да се породи от това сливане – като имаме предвид това твърде е, общо и неточно дефинирано понятие за гъвкавост. Благодаря. Много ви моля, спазвайте регламента от две минути за изказвания. Сега давам думата на госпожа Хайди Хаутел. Благодаря, господин председател. А мисля, че има основания да бъдем загрижени Процесът несъмнено има своите предимства. Гъвковестта, когато се използва добре, може да бъде много добре. Тематични географски програми, тяхното сближаване също е много добра идея. Но искам не искам, искам да използвам старата приказка а, заради бълхата да изгорим Юргана. А, защото а, какво трябва да бъде в центъра на нашата дейност. А, необходимо е да, да видим как можем да се върнем най-важното в центъра на нашето внимание. А, това се отнася до а, проблемите на стабилността и мира. Цели и конкретни действия в този инструмент вече не са включени в общият инструмент. Почти 22 политики са заличени. И бих искала да знам какво мислят нашите експерти, каква трябва да е целта на този инструмент и как ще допринесе той за стабилността и мира. И, и защо сега се обръща главното внимание на изграждане на военен капацитет. За мен това е още по-удивително, като се има предвид, че сега имаме ново предложение за инструмент за мир в Европа, който се разглежда в съвета в момента. Тоест, каква е целта на тази нова насоченост? И накрая чухме е, някои от два най-важните принципи на ОИСР как може да се прилагат целите за устойчиво развитие. Но виждате ли включване на тези съображения в този инструмент? Какво мислите за този инструмент? Доколко той прилага принципите, зад които вие стоите? Благодаря. А, сега думата има председателка на Комисията по развитие. Благодаря, Шал. Имам въпроси, но те са по-скоро към комисията и към службата за външна дейност, отколкото към нашите лектори. Първото, което искам да попитаме, да кажа е следното. Съгласна съм с което казаха представители на Конкорд – липсва, а, а, липсва целите за устойчиво развитие в общата програма. Нашата програма за развитие не е достатъчно добра. Искам да попитам при съчетаването на различни инструменти, е, съществуват ли проблеми в е, подчертаването на този аспект на предложението? Имаме също така действности за определени цели, Знаеме, че това е, може би, най-ниската комисия, която сме виждали. Може ли да се отрази това в езика, който се използва? И в целите на развитието, и в другите документи, които разглеждаме. По въпроса за климатичните промени. Вчера имахме документ, издаден от Международния панел по този въпрос и там много ясно се казва, какво още трябва да се направи, че необходима е последователност в политиката за развитие. Но имам и въпрос към ОСР, пък и към комисията. лесно изглежда да кажем, че трябва да е последователна нашата външна политика. Но как да разберем колко последователна е нашата вътрешна политика във връзка с външните цели? Спомням се преди няколко години, Имаше така сериозно лобиране, нещо с което се съгласях, че тези теми не трябва да бъдат субсидирани. Не трябва да, се, в, в, в, в, не трябва да субсидираме а, въглеродни горива в развиващите се страни. Нещо продължаваме да го правим. Значи трябва да бъдем не само последователни, но и да печелим доверие в международен план защото вътрешните ни цели в Европа са в голяма степен свързани с вътрешните цели. Ние трябва да правим това, което проповядваме да правят другите. Комисията казва, че ще съобщи това на съвета, че ще се обсъжда директива за съвместни за емисиите от въглища. Но във връзка с това трябва да бъдем последователни във вътрешната политика, не само във външната. И едната и другата трябва да са съгласувани. Искам да попитам комисията а, за а, средствата, които се отделят за да, така наречените CSOs. Изглежда, че тези средства са значително намалени. След това комисията ми каза обаче, че от географските е, показатели те са прехвърлени другаде. Е, може ли да внесете известен известна яснота в политиката на комисията по този въпрос. По ЕФСД госпожа Саргентини повдигна този въпрос. Сега ще бъдат интегрирани средствата в една нова програма. Можете ли да ни кажете, като се обединяват тези средства, какво ще се промени, или по-скоро какво искате да се промени, какво искате да се получи в бъдеще. Защото ние сме под. бомбардирани сме с лобийски искания от Банката за развитие, от други страни. Гана, например, искат да преминат от използването на помощи към инвестиране. Как на практика ще стане това, този преход от помощи към инвестиране в реалността? Как ще се получи? Благодаря, Линда. Сега давам думата на колегата Преда, съдокладчик по този инструмент. Благодаря. Ще говоря като член на ДЕВЕ по отношение на политиката, защото значението на Африка беше подчертавано многократно, а също така и последователността на нашата политика спрямо Африка е особено важна. В този контекст искам да подчертая, всички сме съгласни, как да го кажа, за значението, което трябва да се предава на Африка. Това съвсем не значи обаче да жертваме част от нашата политика за съседство по отношение на страните от Северна Африка. Казвам това, защото като че ли а, съществува съблазън на нашите север, съседи от Северна Африка, за нас южни съседи, а, да ги, значи, прекатегоризиране. В никакъв случай това не, не намирам за уместен подход. И когато говорим за поставянето на ударение върху Африка, не трябва да забравяме Карибския басейн и Тихоокеанския басейн. Това несъмнено е политика, която свързва Африка с Карибския басейн и Тихоокеанският басейн. Е, е, трябва по-внимателно да видим какво става в Африка и в никакъв случай не трябва да жертваме едното заради другото. И когато говорим за Африка, да не забравяме Карибските държави и Тихоокеанския район. Само дума за една география, която като че ли е малко се е обръща наопаки от подхода на този нов инструмент. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Верка Пера. Благодаря, господин председател. Особено важно е, средствата за развитие, които Европейския съюз отпуска, да бъдат увеличени, за да може да се борим с бедността в Африка. Особено важно е да подчертаваме нашето търговско партньорство. И е, особено интерес предизвиква у мен тази част на предложението развитието, финансирането и координирането на усилията на Европейския съюз трябва да изхожда от международните задължения за опазване на правата на човека. Когато говорим за е, помощ за развитието и сътрудничество. Значи трябва да видим какво е място на правата на човека в рамките на финансирането на развитието и международното сътрудничество. А, това първо. Второ, искам да подчертая, че много от страните членки на Европейския съюз имат национални програми за сътрудничество и финансиране на трети страни. Какво се прави за координирането на усилията на национално равнище с помощите, средствата, които се отпускат от Европейския съюз? От една страна от Европейския съюз се отпускат средства за Африка, от друга страна от страните членки. Как се координират тези действия? между националните финансиране и финансирането на ниво Европейски съюз. Благодаря, Благодаря, господин председател. Като докладчик е, за становище от Либе, искам да изразя пълно съгласие с казаното от госпожа Алва Фин от Конкорд по различни точки. Естествено, необходимостта да гледаме на НПО и гражданското общество като събеседници, също така необходимостта от дългосрочна политика, насочена към изкореняването на бедността и климатичната катастрофа. И тук е, споделям въпросите, зададени във връзка с е, гъвкавостта. Не бих искала обаче да се дава отговор на най-спешните потребности е, като в страните на юг от Сахара и да се обръща внимание на гъвкавостта и сигурността. Целта би трябвало да бъде развитието, а не стратегически решения на Европейския съюз. Аз съм против връзката между развитието и сигурността, отбраната и контрола върху миграцията. Още един важен за мен въпрос е ролята на Европейския парламент. В това предложение на комисията се говори за необходимостта Европейския парламент да бъде информиран, когато се взимат решения в е, приспешни въпроси, аз мисля, че би било полезно да се намери начин Европейския парламент да, и, да и има редовен годишен контрол а, е, върху докладите, които се създават е, в рамките на този регламент. Освен това, аз мятам, че е необходимо да има по-добър баланс – между тематичния стълб и географския стълб. Географския стълб е, е в по-голяма степен зависим от геополитическите решения на Съюза, но не е в интерес е, на най-уязвимите страни. Благодаря, е, госпожо Спинели. Ролята на Европейския парламент е много важна, но ние сме тези, които трябва да си свършим работата, никой няма да я свърши вместо нас. Е, са докладчите са наясни с това. Последното изказване е господин Шуц. Минут и пол, минута и половина, тъй като ораторите след това няма да могат да имат време да е, отговорят. Благодаря, господин председател. Искам да посоча два аспекта двете основни теми, които се обсъдиха сега, гъвкавостта и мейнстрим метода. И ако сме честни, ако разгледаме целите за устойчиво развитие на ООН като е, референтни показатели, трябва да си зададем въпроса каква всъщност е схемата, по която се разпределят парите между тези инструменти. Имаме 1,3% по отношение на многогодишната финансова рамка и това е нашия лимит. Надяваме се, че можем да го спазим също и при преговорите с съвета. Но как можем да паднем под тази цифра, която отразява точно мейнстриминг и е основен критерий. Ние нямаме много време за изпълнение на тези 17 цели, които са много ясно посочени. Ние трябва да знаем, че правим политика за развитие за други хора, което пък означава, че тази политика трябва да се разглежда а, от гледна точка на а, собствените политики на тези страни. Как а, тези 2,5 милиарда души в Африка могат сами да определят своето развитие. Иначе, ако те не правят това, ще трябва да разчитат само на помощи. И второ, като Европейски парламент ние трябва да упражняваме контрол – върху използването на средствата по финансовите инструменти между АФЕ, ДЕВЕ и комисията Инта, което означава, че трябва да сме в състояние да извършваме корекции, когато средствата не са изразходвани съгласно изискванията. И е, аз мисля, че тук е, много уместно е прилагането на делегираните актове като инструмент, така че парламентът да остане активен. Благодаря, Хелмут. И накрая ще дам думата на други институции, на техните представители. Максимално 3 минути е регламента за изказване. Първо Феликс Фернандес Шо, е, директор по международна политика на сътрудничество е, и развитие, Дежедевко. Благодаря. Няма да бъде лесно да реагирам на казаното и да отговоря на въпросите в рамките на 3 минути, но ще се опитам най-напред. Благодаря за това, че организирахте това изслушване. Ето, към, ето такава дискусия искаме да се проведе, да седнат колегите заедно от АФЕД, ДЕВКО, за да анализират нашата глобална дейност. Второ, чудесно, чудесна идея да се организират две сесии. Те анализират два въпроса. Как да останем глобален участник, как да се запази глобалното влияние на ЕСА, без да се отказваме от своите ценности, от глобализацията, правилата и всичко това, което предприемаме, което сме предприемали, ще предприемаме. В реформата на инструмента ние се стремим и именно към това. Отговорът е в дневен ред 2030. Това вече не е дневен ред за цели за развитието. Аз разговарях в 15 държави членки с служителите, които отговарят по този дневен ред. Германия, Париж, Хага – и всички те изпитват трудности с дневен ред 23, както и нашите партньори, Балканите, Латинска Америка и Африка. Това е глобален дневен ред и Европейския съюз го защитава много активно, заедно и с усилията на тези, които са на подиума. Ние защитаваме е, дневен ред 2030 като начин за работа. Освен това, ние работим заедно с държавите членки и с ООН, за да извършваме съвместно програмиране и да работим заедно с ООН, за да помагаме на страните партньори при въвеждането на дневен ред 23. Има много работа по целите, политическите индикатори и така нататък. И хубаво е да е, да се опитаме да се опитваме да бъдем последователни. И тук искам да повтаря казаното от Линда и партньорите. Следващата седмица ще се осъществи конференция по политическа координация във връзка с ОСП. Мисля, че ние трябва да обсъждаме въпроса за вътрешната последователност. Не става дума за това да вдигаме лозунги за тази политика, а за това общите ни политики да се разглеждат от гледна точка на последователността в политиката и дневен ред 2030. Освен това искам да благодаря на експертите, които казаха, че предложението на комисията за инструмента е свързан с редица проблеми. Но всички сме готови да преодоляваме слабостите, но като цяло инструмента е добър. Той обръща, той, той предприема глобален подход – към политиката за развитие, външната политика, миграционната политика, политиката за равенството на половете. Чух коментари за това, че дневен ред 20-30 права на човека, климатичните изменения би трябвало да получат повече внимание. Да, това са все коментари, които можем да обмислим. Искам да попитам експертите дали са съгласни, дали, дали знаят за държава членка да е свързана цели, свързани с баланса на половете със закон. Аз мисля, че всички ние сме наясно с политическите си ангажименти. Искам да ви уверя, че комисията държи на политическите си ангажименти за дневен ред 2030, но не съм чул никоя държава членка да е въвела тези принципи в законодателството си. По няколко други въпроса ИФСД или новият ИФСД се управлява от НДС. Аз не Помня сегашния ФСД, но бъдещият ФСД ще се управлява от 92% проследяемост. И ФСД сега е предмет на всички правила, които сме включили в, в NDA, в инструмента. Тези цели, сегашните цели не фигурираха в предишния инструмент. За разлика от това, с което разполагаме днес, в всеки FSD и във всяк, всеки инструмент финансирането няма да дойде а, няма да дойде така от географското програмиране. Това е много важно, защото ще се управлява от нашите приоритери с, с страните партньори. Мисля, че това е много важна промяна на нагласите, когато говорим за финансови инструменти е, по миграцията и сигурността когато казваме, че не можем да се занимаваме с миграцията, която е в е, европейски интерес. Можем да работим с е, Кения и други, но не можем за Марокко и Либия, защото те са в наш интерес, а другите не са. Бих искал да чуя повече пояснения, но искам да ви уверя. Вие сте били там, свидетели сте на това, което прави комисията с доверителния фонд. Двете комисии са общо взето доволни от нашата работа и ние ще продължим. На последно място географските и тематични стълбове. Да, искаме да има повече акцент върху географския стълб. Там имаме повече възможности за влияние и там можем да постигнем по-добри резултати. Това подпомага и по-добрата координация с държавите членки и да ни помага да се вслушаме в по-голяма степен на страните партньори. Не съм убеден, че тематичният стълб изслушва по-добре държавите членки. Географският стълб е ориентиран повече към страните партньори. Приключих бих искал колегите Мириан Ферал и другите да уточнят някои въпроси, които бяха зададени на комисията. Мисля, че сега е момента а, да, да дадат отговор. А, ще бъда принуден да прекъсвам а, следващите оратори, тъй като трябва да тъй като имаме още оратори. Е, има, предстои втора сесия. Следващият оратор е господин Себрегонди от СВД. Благодаря. Ще се опитам да бъда кратък и двете изложения бяха много интересни бяха подчертани положителните елементи и по съгласуваността на политиката и по необходимостта от повече съгласуваност между политиката и инструментите. Един коментар по съгласуваността на политиката. Знам, че някои позитивни елементи по търговската политика, сълскостопанската политика, евентуалния баланс с други политики в нашата рамка а, бяха споменати, но нека направя един коментар, а, по който прави госпожа Могирини. Когато говорим за миграцията и сигурността, и има притеснение, че тази политика може да отнеме средства от развитието, би трябвало да гледаме, да погледнем от обратна гледна точка. Ако видим какво правим в подкрепа на Г5 в Сахел или в подкрепа на Африка, става ясно, че онова, на, на за което мнозина смятат, че са приоритети свързани с сигурността, е всъщност насочено към преодоляване на първопричините за несигурността и миграцията, т.е. подкрепя се развитието, подкрепя се връзката между развитието и сигурността, развитието и миграцията, така че по... нека да гледаме позитивно, а не негативно. Е, Второ, имаше изразена тревога за това, че се обръща повече внимание на краткосрочните, отколко на дългосрочните действия. 70 5% от инструмента Струнчество разбитие ще бъде е, насочен към географския стълб. Тематичният стълб ще бъде програмиран дългосрочно. Както беше споменато, 95% от официалната помощ за развитие е, е насочена към преодоляване на дисбаланса между краткосрочен и дългосрочен подход. Разбира се, имаме нужда от възможност да реагираме при неотложни обстоятелства. Радвам се, че е, чух е, коментари е, за дейност, за съчетаване на дейността на ЕС и страните партньори. Ние преминаваме към съвместно изпълнение, което е много насърчително и на последно място се спомена необходимостта от редовна информация и контрол – от страна на парламента по нови инструмент. Ние смятаме, че трябва да има по-редовен обмен, свързан с политическия цикъл, а не с административния цикъл. И ние сме готови да обсъждаме тези въпроси, на които парламента държи толкова много. Е, последно споменаха се политическите цели, които не са включени в новия инструмент. Е, всъщност политиката се дефинира в политическите документи, а инструмента е само за финансовите средства. Това, разбира се, може да се подобри в съответствие с вашите препоръки. Е, с оговорката, че не бива да се увеличава прекомерно броя на целите и областите. В противен случай един инструмент, който би трябвало да осигури повече гъвкавост, ще стане заложник на твърде негъвкава мрежа от цели. Господ... Благодаря. Давам думата на господин Ханс Янксен, който е докладчик от Комитета на регионите по инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество. Благодаря, господин председател, че ми давате възможност да се изкажа в рамките на тази панелна дискусия. Хубаво е, че ще можем да дадем възможност за, за обсъждане на някои от важни предложения на комисията. Трябва да бъдем горди с това, което сме постигнали до сега. Това са важни и амбициозни предложения, тъй като предизвикателствата на глобализацията, промените в климата и миграцията са много големи. И по двата стълба ролята на местните и регионални власти се подчертава особено. Но имаме и някои поводи за загриженост. Например, не виждаме пера в бюджета за местните и регионални власти. Те се споменават, но са изчезнали в това предложение. И бих искал да чуя какви са причините за това. а, какво е довело до това решение. А, също се отнася и до по-високите искания за съвместно финансиране. Необходимо е а, да се отрази това в програмите. Каква ще е ролята на отделните организации в усилията за развитие и сътрудничество? И тук именно трябва да обсъдим въпроса с гъвкавостта. 25% от голите за устой... от целове, целите за устойчиво развитие могат да бъдат постигнати чрез усилията на местните органи. Това въжи за политиката на съседство а, и другите важни политики. И а, всички тези а, цели трябва да се стремим да постигнем на най-низко възможно равнище. И надявам се, че това ще бъде взето предвид от вас а при по-нататъчната работа. Сега давам думата на Годжана Димкин Констан, която ще говори от името на ООН. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да говоря от името на ООН в Брюксел. Разгледали сме проекто регламента. Имаме, имаме също така препоръките и забележките, както и предишните изказали се. Препоръчваме по отношение на целите за устойчиво развитие те да бъдат включени във всички части на регламента. Нищо не трябва да се забравя, нито един от принципите, които са част от дневен ред 2013. 2030. Особено внимание трябва да обърне на най-уязвимите части от на население, когато става дума за използването на инструмента, който обсъждаме при сближаването на географските семантични програми 75% от сегашните средства са по географският стълб, а само 8% по, тематическият, по тематичния стълб. В момента няма гаранция, че секторите, които в момента са включени в тематичните програми, като здраве, образование, и други ще получат приоритет в географският стълб. Очакваме да работим заедно с партньорите, за да може да бъде включено това в сегашният регламент за инструментът. Като се имат предвид целта от 20% за социално преобщаване, сегашният процект регламент съобщ включва тази цел от 20% за социално преобщаване и човешко развитие. А, това е по-малко, отколкото в момента е включено в инструмента. Затова бихме искали 20% да се запазят за основни социални услуги, а също така да се предвиди методология за измерване на, на, на тези цели. Също така се отнася за средствата за човешко развитие и социално включване, социална защита, здравеопазване и образование. Сега по отношение на равенството на половете, въпреки че това се споменава в инструмента, бихме искали да предложим така по-категоричен подход към а, този въпрос. А също така и включването на конкретни а, цели, измерими цели в а, плана за действие за постигане на равенство на половете, а също така да се включи като конкретна цел равенството на половете по отношение на околната среда. Искаме да подчертаем значението, неотлъжността от нуждата за инвестиране в екологичните цели, за да се постигне приспособяване и устойчивост на климатичното развитие. Затова препоръчваме укрепване, засилване на финансовото финансирането. И това, което предвижда регламента, да бъде свързано неразделно с глобалното споразумение за безопасно и устойчиво развитие на миграцията. Сега давам думата на госпожа Ева Дузман, представителка на ОСР. И след това ще дам думата а, пак на... Първо давам думата на госпожа Долман, след това ще дам думата на госпожа Алва Фин. Имаше въпрос за препоръките на ОСР от 2012 година и от по-ново време. Мнението на ОСР ще се формира въз основата на широка дискусия между страните донори на ОСР. И резултатите ще бъдат оповестени на следващото заседание на ОСР на 24 октомври. По въпросът, повдигнат от няколко от изказалите се за значението на вътрешните мерки в осигуряването на последователност политиката. Разбира се, ние пледираме на теория за политическа последователност, но на практика това е трудно. Трудно е поради а, институционната структура, с която работим. Обикновено тези въпроси се третират от Министерствата на външните работи и трудно е на национално равнище другите браншови министерства да бъдат включени в тази работа, да идентифицират възможните синергии и мерки в този процес. Затова препоръчваме тази цел за последователност в политиката да бъде включен в разработването на политиките във всички области и при разработването на политиката и при а, прилагането на отделните политики. Благодаря, госпожа Алва Фин. главните, е, главното внимание бе обърнено на въпроса за равенството на половете, човешко развитие, социално приобщаване. Много от изказващите се говориха за гъвкавостта и как тя да бъде постигната, как да я свържеме е, е, с а, целите за устойчиво развитие. Необходим е механизъм за гъвкавост, който свързва съществуващите цели за устойчивото развитие, такива каквито са формулирани в момента. Мисля, че комисията не ни е разбрала много добре, когато става дума за географският и тематичен принцип. Те трябва да бъдат свързани. Съгласни сме, че трябва да се даде предимство на географския подход. Може би това, че е намалена, намалена ролята на тематичния подход – е свързан с въпроса за гъвкавостта. Значи, може би трябва малко да се намали е, гъв... Е, гъвкавостта, за да може този стълб да бъде е, наистина полезен. Защото с средствата, които са отделени, малко средства, които са отделени, не знам как иначе това може да бъде постигнато. Имаше въпрос за това какво мислим за укрепване на борбата с бедността и постигане на целите за устойчиво развитие. В различните точки от преамбюла, в различни съображения, има, този въпрос е повдигнат за привеждане на целите за устойчиво развитие в съответствие с тези цели и поставянето им в центъра на този документ – също се отнася и до работата за, на НПО. И, че трябва да се инвестира и повече в околната среда. Много неправителствени организации, като например Save the Children, имат дългогодишен опит. Опит, който други органи, министерства в Европа дори нямат. Разбира се, не всичко трябва да минава през неправителствените организации, но в сегашните условия гражданското общество и неправителствените организации ще играят ключова роля за постигането на плуралистично, демократично общество. Те имат значителни експертни знания, които могат да бъдат и опит, които могат да бъдат използвани. Има и някои въпроси а, по отношение на Европейския фонд за устойчиво развитие и ФСД. А, в регламента за ЕФСД изрично се казва, че всички дейности трябва да отговарят на критериите на ОСР. 92%, които се предвиждат, са малко по-низки от нашите изисквания. По този въпрос ще говорим и по-късно, но искам искаме да си, по отношение на сигурността, да се поставя отделението върху а, сигурността на а, човека, а, да, без, да, а, без да отнемаме нищо от усилията си за по-нататъчно ускоряване на развитието. Страните членки на Европейския съюз са съгласни, че някои от целите а, да бъдат включени в законодателство. Например, Австрия има в Конституцията е включен въпроса за баланса на а, между половете. Цел, това, че не постигаме много от целите, е, се дължи на това, че те не са правно обвързващи. Не са свързани с право обвързващи документи примерно в борбата с промените в климата, трябва да се има предвид, че има необходими поне 50% целеви действия. И сега ще дам думата за заключителни думи на господин Франк Енгел. Ами, господа, аз ще бъда кратък. За съжаление, не можах да проследя е, цялата дискусия тази сутрин поради факта, че се връщам от една наблюдателна мисия във връзка с е, избори и е, всъщност тя включваше места, които трудно могат да се достигнат сега. Аз искам да кажа няколко думи във връзка с А, заключителното ми изказване. Става дума за неща, които вече бяха засегнати от предишните оратори. Миграцията, аз няма да говоря много на тази тема, защото съм убеден, че е, по необходимост е, тя ще има много по-голямо въздействие през следващите години върху Европейския съюз. управлението, разбирането на глобалното понятие миграция. Така че е, ние тук сме в една глобална логика и е, разбира се ще има нов глобален пакт за миграцията и това е, в конкретния случай вдъхновява много от нашите политики. Ние обаче не можем да продължим да действаме така. Ние ще трябва да изградим секторни политики и тези секторни политики нямат нищо общо с миграцията, както и миграцията няма нищо общо с политики, които сме водили до сега. По отношение на целите и общия подход за е, на предложените инструменти, аз е, предлагам да погледнем към реалността, някои от членовете тук говорят като че ли нищо не се е случило. Не може просто ей така да се изкорени бедността. Разбира се, ние не можем да спрем бедността, бедността на отделните територии е, и е, дори е, да чуваме населението, което твърди, че има бедност на територията, на която живее. Всъщност тези хора много често са изложени на въоръжени конфликти. Съществува загриженост обаче за самата конструкция на държавите, е, която трябва да се разгледа в бъдеще. Говоря, например, за държави като Нигер. Те е, всъщност е, само 6% от банковите транзакции са, минават през банките. И всичко това означава, че останалите не са и това означава, че финансовите операции се извършват в пълна непрегледност. Е, също така, финансовите транзакции, там държавата не може да ги облага с данък, защото няма контрол върху тях и държавният бюджет не може да отделя средства за преразпределяне. И при тези обстоятелства, как може да се е, изкорени бедността, като се има предвид 40% е, увеличаване на населението там. Аз мисля, че един интегриран подход, както желая и комисията, е необходим, за да можем да постигнем целите на политиката за развитие. И няколко думи накрая за географския подход. Ние, мисля, че многократно сме казвали, е, че ни трябва стратегия заедно с Африка за Африка. И е, трябва да действаме по-последователно, по-строго, е, имам предвид в отношенията между Европейския съюз и Африканския съюз. И сега тук имаме една разпокъсаност на политиките, които следваме в момента. Сега, не само това се прави по африканското измерение, то не е просто открито така. Е, само за себе си. Е, тук е, става дума за е, сътрудничество с страните от Субсахариална Африка и трябва да запазим тези връзки, бъдещите връзки с страните от АКТБ защото е, никой не желае логиката на АКТБ да изчезне изцяло, освен ако не искаме е, да разглеждаме Африка е, като нещо глобално е, и е, да смятаме, че Карибските острови са част е, от Америка и всъщност ние е, трябва да управляваме средствата, които инвестира Европейския съюз на тези три е, континента, така че е, ние ще трябва да включим това всичко в доклада. Аз повече няма да говоря. Благодаря. Спестих 24 секунди. Sorry, now we're going to Искам да благодаря на нашите гости за присъствието, както и на нашите съдокладчици. Сега ще се сменят участниците на подиума с оглед на следващата сесия. on, va peut-être commencer, nous sommes déjà... Euh, Вече сме е, е, закъснели. Трябва да започваме, моля ви. Трябва да започнем, защото е, сме с близо до повече от 20 минути закъснели. Вторият панел е по доклада за новият инструмент. Моля ви, нека започнем работа. Може ли членовете на секретарята да прекратят разговорите? Вторият панел е за докладът за новият инструмент и способността на Европейския съюз да бъде глобален участник, по-силен глобален участник в тези процеси. Значи малко променихме името на този инструмент. Защото по-рано беше NDICI, започваше с съседство, съкръщението, а сега като че ли се разместихме и говорим вече за развитие, съседство и международно сътрудничество. А, тоест, даваме приоритет на развитието. Никой не реагира на тази промяна в, в наименованието на инструмента. Е, това може би има връзка с отношението между политиката на съседство и на развит, за развитие. Обаче позицията многократно заявявана на парламента беше игнорирана. Парламента гласува инструментът за развитие, инструментът за съседство да остане отделен това наше, тази наша препоръка беше изцяло игнорирана и на това трябва да се реагира като докладчици по този въпрос. Не е, край, не е привършил, не е завършил този разговор, този, този дебат. Значи представяне е сега общ инструмент. И бих искал да ви предложа, тъй като сме вече закъснели, да се намали времето за изказване. Предлагам на нашите двама поканени да говорят по 5 минути всеки. И ще бъда много строг с другите, които са записали за изказване. С докладчиците в Сянка и другите парламенти, защото в 11.30 трябва да гласуваме по предложенията за наградата Сахаров, което е нещо, което не можем да отложим. Сега давам думата на Алексей Джонс, старши а, а, служител по въпроса на политиката в Европейския център за а, политика за развитие и нейното управление. След това ще дам думата на госпожа Соня Райнес Дживанидес, е, изпълнителен директор на Европейското бюро за свръзка по въпросите за укрепването на мира. И така, Алексей Джонс, само 5 минути, ако обичате. Благодаря. Ще положа усилия да се вместя в пете минути. Първо, Европейският център за управление на политиката за развитие. Ние са създадени през 1996 година. Имаме малък офис в Брюксел. Основната функция е да даваме съвет по отношения, за отношенията ЕС, Африка, сигурност, търговия. Аз съм по външ, в програмата по външни отношения и ние анализираме предложенията на комисията. Също така работим по средносрочната оценка по инструментите за финансиране. Благодаря за възможността да споделим своите становища и да се опитаме да отговорим на въпроса как, да, как могат тези инструменти да дадат възможност на Европейския съюз да бъдат глобален играч. Много е амбициозна целта Европейския съюз да бъде глобален играч в сегашния контекст. По всяка вероятност това няма да стане само с, с този инструмент. Този инструмент, разбира се, е важен инструмент, но не единственият. Съвсем накратко, знаете по-добре от всички е, какъв е контекста, в който се развива Европейския съюз, е, както в глобален, така и във вътрешен план. През последните години Европейския съюз е, полага усилия да запази своите позиции в една много несигурна среда с нови предизвикателства и динамика. Те съдържат възможности, разбира се, но е, ЕСА се е, изпитва трудности Дневен ред 2030 е важна възможност и днес чухме, че Европейския съюз все още не е в състояние е, да се възползва, да приложи този днес дневен ред. Както глобално, така и във вътрешен план. Европейския съюз е изправен пред е, кризи, трудности, има и много вътрешни въпроси, които създават съмнения за съществуването на ЕС, на Брексит, новия контекст държавите членки, предстоящите избори, които ще повлияят върху бъдещите преговори за МФР. Аз повдигам два въпроса. Как ЕС да стане глобален е, играч? Това е свързано с два въпроса, според мен. Как да се засили влиянието на ЕС за разработване на глобални коалиции, т.е. състояние ли Европейския съюз да бъде глобален играч, в състояние ли да изгради глобални коалиции в отговор на глобалните предизвикателства и второ, как да се съчетаят ценностите и интересите две области или две цели, т.е. запазване едновременно на целите и интересите, което е задача на външната дейност. Това е свързано с целта Европейския съюз да бъде глобален играч. Предложенията за инструмента за сесто развитие и международно сътрудничество не може да не се приветства в редица области. Много добри предложения, които биха променили начина по който ЕС работи с останалата част от света, както от гледна точка на предложените суми има чувствително увеличение за, по функция 6 е, тя вече не се нарича Европейския съюз като глобален играч, а Европейски съюз, съседство и света. Това не означава, че Европейския съюз вече не се стреми към това да бъде глобален играч, но се опитва да е, постави акцент върху интересите, които иска да разследва. И е, радикален е и метода по който се упростява финансовата архитектура и също така е глобален по обхват предложения инструмент осветява три стълба сътрудничество за развитие, глобални действия и, европе... и интереса на ЕС. Всичко това трябва да бъде решено чрез инструмент. Много са въпросите, но ще се спра на само два въпроса, които според нас са много важни в контекста на преговорите. Говорихме много за гъвкавостта по време на предишната сесия. Искаме да кажем, че това е необходимо, но само по себе си не е достатъчно, не е панаце. Трябва да обърнем внимание на рисковете, с които е свързана гъвкавостта, също така трябва да се поясни какво разбираме е, под гъвкавост. Е, гледната точка е различна на различните институции. Е, това е свързано с ресурсите, новите услов... новата среда, в която се работи. Много са параметрите, които трябва да се отчетат. Гъвкавостта трябва да бъде включена в регламента но също така трябва да има гъвкавост и на, в следващите етапи на програмирането на външната дейност на Европейския съюз. Много е важно гъвкавостта да стане, да придобие хоризонтален характер и гъвкавостта също така не би трябвало да бъде в ущърп на други ключови съображения. Контрол на Европейския съюз, на Европейския парламент, ясна управленска структура. Има нужда от баланс между къвкавостта, предсказуемостта. Втория въпрос, с който ще приключа, трябва да се гарантира външните дейности да се водят от стратегическа гледна точка и има нужда от е, стратегически формирана е, външна дейност. И има нужда от стратегическо управление на този инструмент и това може да стане по различни пътища. Имаме съмнение относно е, предимства и недостатъците на защитата и защитните механизми. Не смятаме, че това е най-добрия начин. Също така има един въпрос, който повдигаме. Имаме по-добра политическа рамка с дневен ред 2030, политиката за съседство. Имаме е, стратегическа рамка. Скоро е възможно да имаме подробен регламент, но как но липсва стратегическият елемент, който да осигури взаимодействие между тези инструменти и външната дейност. Ще приключа тук, но с радост ще отговоря на въпросите. 8 минути и 30. Соня Рейнес е, Дживанидес. ще ви помоля не повече от 5 минути. Благодаря за тази възможност. Искам да кажа, че нашият център ЕПО е платформа, която обединява НПО от 16 е, страни. Ще бъда максимално кратка. Ще говоря за бюджета най-съключовият въпрос е какъв глобален играч иска да бъде ЕСА. Ние получаваме финансиране от ЕСА за проекти, насочени към структурирания диалог за мира и сигурността. Държах да спомена това. Бюджета на ЕСА отразява състоянието на ЕСА, както и стремежите му за бъдеще. Виждаме, че бюджета отразява желанието на ЕСА за роля в сигурността. Има нови предизвикателства, които се добавиха към предишните. Европейски съюз има амбиция да бъде глобален играч. Въпросът е как да стане. Анализира, правят се анализи, за да се е, види кои са елементите на духа, с който се създаде ЕСА кое ще направи ЕСА по-привлекателен за гражданите, но той ще бъде по-привлекателен, ако бъде по-убедителен в областта на сигурността. Възоснова на страховете на гражданите, а, може би не най-доброто засилването за сигурността. Краткосрочните мерки за сигурност в ущърп на дългосрочни интереси може да се окаже неспособно да осигури чувство за сигурност. Политическите лидери трябва да представят другите начини за решаване на глобалните конфликти заедно с и независимо от САЩ, Китай, Русия, ЕСА има ясна нормативна база. Няма да навлизам в нея. След създаването на глобалната стратегия се обръща внимание на обща политика за външни отношения и сигурност. Основния, основния напредък е в областта на ПЕСКО и бихме запитали какво ще се постигне. Ясен пример е изграждането на капацитета единственият тематичен елемент, който е включен в текста на самия регламент и също така е област на географското програмиране. Няма таван на не се споменават изрично правата на човека. Освен това, има форма на CBSD, в новият предложен инструмент, инструмент за военно сътрудничество. Някои го наричат Европейски инструмент за мира и ние тук призоваваме Европейския парламент да анализира контролната си функция. Тези програми са политически привлекателни, но често разочароват и Хубаво е да се обърнем към миналото и да видим резултатите, неудовлетворителните резултати, постигнати от други правителства. Подхода ни към ФРЕ Европейския съюз да постига повече резултати в усилията за мир и за подхода към кризи. Акцента ни е върху сигурността. Миналия път а, ние говорихме повече за инструмента за мир и сигурност и онези елементи, които според нас дават добри резултати. Радваме се, че в това предложение има важни елементи, модели за финансиране по член 3, е, гъвкавостта, обхват на дейностите, независимо от географското местоположение и специализиран екип в Брюксел. Това са много важни елементи, които се надяваме, че ще се запазят. По инструмента за съседство радваме се, че се увеличава финансирането за външната дейност, това число изграждането на мира. Споменава се мира в географската програма, включване намира във всички стълбове, но се притесняваме от това, че няма ясна цел, свързана с превенция на конфликт, изграждане на мир. Ако не се включи, въпросът ще бъде изтикан. Равенството между половете е въпрос, който се повдигна и в другите панели. Ако се спомене само един път, едва ли можем да очакваме изпълнение. Смятаме, че трябва да се спомени превенцията на конфликта в хоризонтален план. Почти приключих. Има много аспекти, свързани с превенцията на конфликта. Те не са включени в анекса на предложението. Загрижени сме от това, че дейности, които са много важни за ролята на Европейския съюз в областта на мира, не са включени. И това е възможност Европейския съюз да преосмисли своята роля в бъдеще и за ролята си в областта на сигурността. Аз мятам, че госпожа Могерини беше права, когато каза, че бюджета трябва да следва политиката. Предложението може да се подобри и разчитаме да работим с вас. Сега давам думата на докладчиците в Сянка. НП на няма определен докладчик в Сянка. Госпожа Шанке беше тук, но напусна за зелените. Мишел Раймон. Тук ли е? Сменили ли се. Благодаря. Ще бъда съвсем кратка. Връщам се на въпросът, който повдигнах по време на първият панел във връзка с инструмента и неговия принос за мир и стабилност. И трябва да кажа, че високо ценя това, което госпожа Рейн Диванидес каза а, по отношение на CBSD. Това е капацитета за изграждане а, на сигурност и развитие. Бих искала да попитам комисията и службата за външна дейност това ли искате именно да направите? Особено в духа на този нов инструмент. Няма да има граници за това какво ще зна, как ще се използва гъвкавостта е, за укрепване на сигурността. И съжалявам. Изглежда, че изцяло се е загубило е, понятието за е, сигурността на отделния човек. Как можем да включим отново този въпрос в, в, този инструмент. Благодаря ви много. А сега за, за ГУЕ думата ще има Сабина Лозинг. Благодаря. Аз Обвързвам изказването си с изказванията от подиума и изказването на госпожа Хаутала. Искам още веднъж да повторя накратко поставените въпроси. Какъв вид глобален град желая да бъде Европейския съюз? Каква е правилната стратегическа насока, за да може да се гарантира мира и да може Европейския съюз да се утвърди като активист, дец на мира и да бъде признат като такъв. Аз мисля, че това може да това не може да стане чрез повече военни инвестиции и е, в инструмента Peace Facility ние едва ли откриваме граждански инструменти, а чрез сливането, това, което каза госпожа Хаутула, 20 граждански инструменти бяха заличени за да можете да разберете това, ще посоча някои, които вече не съществуват. Мобилизиране и отново назначаване на бивши бойци, подкрепа за децата войници, реструктуриране, рехабилитиране на жертви, фокус върху законодателни и правни мерки при борбата с тероризма и така нататък. Това просто ви казвам за ваша представа. Какво можем да направим, уважаеми колеги, за да можем да спрем това отместване и отново да въведем мироопазващи мерки от граждански характер. Благодаря. Благодаря сега за СПД. Фабио Касталдо, но не го виждам в залата. Има ли някой друг, който да желая да вземе думата? Линда Макавън, групата на социалистите? Въпрос имам към господин Джонс. Мисля, че той каза следното. Става дума за гаранции и за заделяне на определени суми. Дали това няма да ограничи нашата гъвкавост? Имаме прекалено много цели и подцели. Как се отразява това на нашите партньорски усилия? Как може обаче да имаме гаранции, които са необходими за мира. А, ако трябва да вземем предвид а, целите за предоставяне на промените в климата, равенството на половете и прочее. Какво имате да кажете по този въпрос? Искам а, а, полския колега замества Корин Мике. Господин Соснекс, искате думата ли? Благодаря, господин председател. Как си представяте тези неща? предотвратяване на конфликти с финансови инструменти. Това е пилеене на пари. Как си представяте тези пари да бъдат някъде откраднати от е, корупирани правителства. И втория ми въпрос. Как е, ние трябва да подкрепяме джендър идеологията. Тук не всички държави са съгласни. Още един въпрос. Джендър мейнстрим и равенство между мъжете и жените ние говорим за равенство между мъже и жени в случая или равенство на гражданите пред закона. Във всяка директива или резолюция на този парламент това право се нарушава. Непрекъснато тук се споменава за специални особени права на жените и така нататък. Така че не мога да говоря за равноправие. Трябва да започнем от самите нас и може би е добре да осъзнаете в по-голяма степен какво означава термина равноправие. Така, ако е, все пак е, Европейския съюз е глобален актьор, тъй като няма други желащи да вземат думата, благодаря, благодаря за вашето изказване. И сега давам отново думата на Феликс Фернандес за 3 минути. Благодаря. Някои от въпросите, които бяха повдигнати, е, е, ще дам думата на моята колега, която ще отговори. Искам да кажа три неща. Както каза госпожа Могарини, необходимо е да се основава нашата политика на изграждане на връзки възоснова на многостранност. И целта ни е да запазим и по-нататък да развием това, което е постигнато изказалите се подчертаха ролята на сегашният инструмент, както и на нашето партньорство, чиято цел е управление на кризите и създаване на съюзи, многостранни. Европейския съюз е водач, световен водач в това отношение. Ние работим въз основа на конкретни гъвкави средства, които ще бъдат укрепени и по-нататък развити. Те са отразени в бързите, изв... кра... изв... ултрабързи и ултрагъвкави мерки, които се бъдат използвани при освояването на 4 милиардния бюджет. Второ, по конкретните въпроси, които бяха повдигнати от няколко от говорещите по отношение на SSB. Целите ще бъдат запазени изцяло, инструментът е транспониран изцяло. И а, главната част, стълба за бързо реагиране, е включен изцяло по-малката част отива за укрепване на мира и глобални заплахи. В тематичния стълб искам да уверя всички, които повдигнах този въпрос, че целите, от които в момента се ръководи инструментът, ще бъдат изцяло транспонирани в НДК. Това е в инструмента за съседство и международно сътрудничество. Значи необходимо е цялостно, подробно описване на целите. То не е включено в сегашното предложение, но това не значи, че то не съществува. И както чух от почитаемите членове на парламента, те са готови да навлезат в тези подробности в новият инструмент. Трето, как всичко това се свързва с другите дейности в подкрепа на стабилността и мира? Както и сега, бюджетът за CFSP ще бъде запазен и увеличен. Предлага се извън бюджетен инструмент за операциите, които в момента се финансират по атинският механизъм е също така и онези по Африканската инструмент за мир. времено НДК е, ще укрепи съществуващите възможности ще даде възможност Европейския съюз да бъде по-силен играч е, въз основата на многостранните усилия. Сега давам думата на Феран от Генерална дирекция съседство на Европейската комисия. Ще се спра главно на частта съседство на инструмента. Но може би първо да кажа нещичко за общата цел на инструмента. Тук имаме една двояка цел. От една страна да укрепим общото действие към подължение на глобалните предизвикателства – използваме два взаимно допълващи се инструмента. От една страна гъвкавостта, която беше многократно обсъждана вече, а също така запазване на специфичността на различните политики. И тук имаме три ключови елемента по отношение на политиката на съседство. Първо, запазва се спецификата на политиката на съседство с включването на финансирането на тази политика в инструмента. И очевидно, това, че имаме един единствен инструмент, не значи, че ще имаме само една политика. Целта е да продължим да използваме диференциран подход. Ключова черта на нашата политика в това отношение. Чрез партньорски споразумения с страните, формулиране на партньорски приоритети, споразумения за асоцииране и прочие. Тоест, рамките на политиката остават непроменени. Финансирането обаче и подкрепата на тази политика са е, изработени на ново, преработени. Значи, това, което е днес общата програма, остава, тя дори е разширена с някои допълнителни критерии по отношение на миграцията и мобилността, демокрация, права на човек, върховенство на закона, а също така и критерии за възнаграждаване на постиженията при изпълнението. Всичко това продължава да е включено в предложението за глобалният инструмент. Трето, трансгранично сътрудничество, много важен елемент – продължаваме да използваме същите средства и за него. Сегашният инструмент остава какъвто е бил и преди. Но в новото предложение са добавени специфично запазени за определени неща суми, което е предимство а също така и гъвкавостта и достъп за приоритетни резервни средства в случай на кризи. Примерно с положението в Сирия, Либия, в Украина, съществуващата структура дава възможност да бъдат заделени специални средства за конкретни съседски политики наред с осигуряването на гъвкавост. Чухме вашите призив гъвкавостта да бъде правилно управлявана. И ще обсъдим как да сътрудничим, като вземем предвид вашите мнения, за да може гъвкавостта наистина да бъде управлявана както трябва в рамките на институционните условия и изискването на договора. Но в случая искаме да, допривнес, да довнесем допълнителна гъвкавост, която по-рано я нямаше. Благодаря ви, а сега за три минути давам думата на Филиберто Семнегонди. Uh, Благодаря, господин председател. Присъединявам се към това, което Мириам Ферам каза по отношение на правата на човека, както и председателят спомена. Позицията на парламента беше пренебрегната, но политиката на съседство и правата на човека, целите, средствата, те са изцяло запазени. Дори са увеличени и укрепени. Някои от начините за подкрепа на отказване на помощ на защитниците на правата на човека може би са изпаднали в новата структура. Това са опасения, които чухме, но не е така. Те са запазени и могат по-нататък, разбира се, да бъдат доразвивани. Както и по време на предишния панел, панел чухме е, различни изказвания. От една страна в регламентът Ендики е, са заличени някои позовавания на определени въпроси, а, а пък е, други смятат, че има прекалено много подробности, включени в предложението за инструмента. Страните членки смятат, че някои от нещата, които са застъпани в сегашния регламент, не са включени в инструмента, но те са включени в някои от приложенията. Това са неща, които могат да бъдат винаги коригирани. Разбира се, като се има предвид, което аз споменах преди, да не прекаляваме с подробностите имам резерви по това, в това отношение, както знаете. Сега, това, което а, бе описано като разширеният обхват на инструмента, Т.е. Е, се отнася за глобални цели, целите на развитието и интересите на Европейският съюз. Но целите на развитието и глобалните цели не трябва в никакъв случай да бъдат противопоставени. Трябва, напротив, е, да развиваме възможната синергия помежду им и съществуващите взаимовръзки показват, е, че няма разлика тук, когато става дума за управление на сложни явления, като е, движение на населението, демографския растеж не виждаме как интересите на от нашите партньори могат да бъдат различни от нашите интереси. Разбира се, дневният ред за развитието е платформа за тези, укрепване на тази общност на интересите. Но когато става дума за проблеми като миграцията, несигурността, нестабилността, споделяме едни и същи интереси и цели с нашите партньори, с които по конструктивен и открит начин ги обсъждаме. И накрая, програмирането беше споменато като нещо липсващо в сътрудничество с нашите партньори, с страните членки и с парламента ще видим как да организираме дългосрочната си помощ за страните и регионите. И именно това е целта на програмирането. Председателя, благодаря. Сега отново ще дам думата на нашите поканени лектори, но моля ви по две минути всеки, защото нямаме време. Алексей Джонс. Благодаря. Ще бъда кратък преди да отговоря на въпроса за защитните механизми. Амбицията на този инструмент и на външната дейност на ЕСА е да даде отговор на изискването от, да се премине от развитие към по-съгласувана външна дейност – между съществуващите рамки и програмираните и програмирането има една липсваща среда, която да насочва изпълнението на външните дейности на ЕСА възоснова основа на географски, географски регионални и други приоритети. сътрудничеството за развитие, каква е връзката му с другите стълбове на другите части и области от външната дейност. Тук има едно липсва свързващо звено. Например, няма европейска стратегия за дневен ред 2030. Това би могло да бъде допълнителна насока за следващите дейности. По отношение на защитните механизми не искаме да за, не искаме да се повтаря изолирания подход – и изолирания и негъвкавия подход. Е, средствата трябва да се изразходват в съответствие с формулираните приоритети. Смятаме, че предпазните механизми са твърде негъвкави аспекти и те място им не е в регламента. Проблема за предпазните механизми не би трябвало да се решава в самия регламент. Следващият оратор. Благодаря по въпроса за сигурността. Аз не казах, че е, има твърде е, силен акцент. Организациите на гражданското общество, които работят във всеки регион на света, не казват, че сигурността не е важна. Те казват как и, и по какъв начин и високорисковите инвестиции не, не дават ясен отговор на това как ще се гарантира как ще се гарантират правата на човека. Ако погледнем Афганистан и други страни, ще видим, че този подход не е много ефективен. Ние ще анализираме този въпрос и като имаме предвид, че няма предвиден инструмент за мир парламента да предложи промяна в името инструмент за военно сътрудничество. Благодаря. Благодаря. Антонио Панцери има думата за 3 минути. Благодаря, Кристиан. И аз благодаря на нашите гости. Ще обърнем внимание на факта, че стратегическите съображения да получат подобаващо внимание в работата, която вършим. Имам само две, надявам се, ясни послания. Първо, гъвкавостта е, сама по себе си няма да реши проблемите, защото може тя тя би могла да се използва за осигуряване на ефективност на действията на Европейски съюз. И това трябва да се обмислят детайлите. Но тя може да се използва и погрешно. Защото ако се предвиди твърде силно осмотрение на Европейската комисия, ще възникне проблем. Второто послание води се дебат по е, единствения инструмент. Задачата на четиримата докладчици е да представят е, дейност по предложения инструмент е, възоснова на предложението на комисията. След това ще влезем в етапа на дискусиите и измененията. Аз предупреждавам съвета, че положителното заключение на този дебат ще, се, ще бъде свързан с засилване на контролната роля на парламента, защото при отсъствието на това, както се казва, всички сме свободни. Всичко това ще се обсъди по време на семинар на АФЕТИ и и ще се опитаме до края на октомври да излезем с положителен резултат. Линда Макаван, заключителни думи. Искам само да кажа, колеги, че имаме доста кратки срокове. Докладчиците работят усилено и това е най-важното досие до изборите. Аз с... надявам се резултата да бъде максимално добър. Благодаря на нашите гости.